La séance est reprise. Nous allons entendre... Почваме. Ще чуем докладчикът Жерар Депре по предложението за доклад за критерии и механизми за държавите членки, които приемат молба на лице от трета държава или без а, националност, което иска а, защита. Благодаря, а, господин председател. Искам а, да отправя една молба. Имайки предвид, че двата доклада са свързани помежду си, да, това е много деликатен въпрос, искам да дам а, шанса на колегите да се присъединят към нас, ако въобще някой ще дойде, защото а, Евродак, така, той е по-малко проблематичен. Нека да започнем от там. Благодаря, господин председател. Това е втория доклад, който трябваше да представя Евродак. Нека да напомня накратко а, за тези, които не са запознати с проблема какво е Евродак. Това е информатична система, централизирана информатична система, която има за цел да а, получава отпечатъците, които са били взети първо от тези, които търсят убежище, а, тези, които преминават а, незаконно границата, това вече се прави. Но сега вече ще се а, прилага и за лицата, които а, са с а, нередовен престой и а, силите на реда успяват да ги открият в държавите членки. Т.е. не само при преминаването на граница, но и вътре в самите държави членки. И така, а, предложението е да се а, разшири обхвата, за да се включат и въпросните лица. Относно компетенциите на бюджетната комисия, отбелязвам си, че общата сума на предложението е сравнително разумна. 30 милиона евро за период 4 години. е, няколко коментара по измененията, защото считам, че тази сума е оправдана само ако се въведат определен брой промени в разпоредбите. Аз предлагам тези промени, защото те ще имат и бюджетно въздействие. Именно за това всъщност говоря а, по тези изменения. Първо, предполагам, да се установи едно, една съгласуваност между броя на пръстови отпечатъци, които ще се взимат от тук нататъка, с системата, която ще бъде вкарана в приложение а, с системата вход-изход. За предложенията, които ни са направени до сега за системата вход и изход, се казва, че ще се вземат преди 4 а, пръстови отпечатъка и а, снимка на лицето. В системата Евродак, която се предлага сега, ще се вземат 10 цив пръстови отпечатъци и снимка на лицето. И не виждам защо трябва да се взимат 10 отпечатък от една страна, като можем да се задоволим с 4? Смятам, че е, когато говорим за пръстови отпечатъци, винаги, а, винаги сме, а, сме го правили така. Нека да хармонизираме а, нека да хармонизираме законодателството. Председателя каза, това е въжи за хората, които имат по 5 пръста на ръка. А, а, Жерар Депре. Да, да, но когато вземем 4, по-лесно можем да се ориентираме. Добре. А, така, както вече го казах, а, не е казано ясно в настоящата версия разглеждането, А, не, се, не се прави автоматичен трансфер на данните между оперативност, между системата вход и изход. А, която е покрита от друг регламент на комисията и системата Евротак. Мисля, че казах основното. Има няколко други изменения, които не са толкова важни, но а, това са основните изменения, а именно а, да се съгласуват а, броя на пръстовите отпечатъци и също взаимната свързаност между двете системи. Ако имате оперативна система, която не е съвместима с нито една друга система, всъщност наистина смисъл и е много намален. Ето това са елементите, които предлагам. Благодаря. Кой иска да се изкаже, госпожа? Мусолини. При първи точки. Благодаря ви. Съжалявам. Всъщност исках по първата тема да взема думата, но вие променихте реда на изказването и докладването. Други, господин Тетано. Благодаря. Аз като докладчик сянка от моята група искам първо да благодаря на докладчика за работата и за а, предложението. А, споделям мнението на докладчика. Системата Дъблин, с която е свързана системата а, Евродак, а, е обявена едва ли не за мъртва от много години. Още от самото начало беше а, дала отрицателен резултат и е, е, доведе до едни такива неидентифицирани е, бежанци и избиране на най-доброто законодателство за подаване на кандидатурата. А системата все още съществува. И смятам, че 4 май беше 2016 комисията по въздействието на, на е, кризата с беженците а, реши, че ще публикува едно комунике, в което да смеси всичките Дъблин 1, Дъблин 4, както Евродак и предложението за убежище. И това всъщност не, не беше нужната реформа, а просто ам, е една, едно продължаване на съществуващото. И докладчика тук справо казва, че а, а, трябва да погледнем и от гледна точка на бюджета. Нашата работа тук е да видим бюджетните приложения на реформата на системата Евродак. От тази гледна точка, както го каза и докладчика, няма кой знае каква сложност. Наистина а, 30 милиона за период от 4 години. Е, добре, но господин Депре правилно го каза, че бюджетният въпрос засяга и е, други средства. Нека само да кажа, че подкрепям напълно е, желанието му да има наистина един, една добра оперативност между системите, да се гарантира сигурността и а, също да се разшири тази, а, тази система върху гражданите, които вече са на територията на държавите членки, но са с а, незаконно пребиваващи. И да се включат също в базата Евродак лицата, които в момента са в процедура за пренастаняване те трябва да зачитат съответния закон на държавата, в която са си подали документите и да станат там. И трябва също да се осигури наистина а, оперативност между отделните системи и регламента Евродак, обаче да не замества националните практики, особено за а, насилственото взимане на пръстови отпечатъци. А, вярно е, трябва да вземем предпазни мерки, но не смятаме на този етап, че всички иммигранти, всички тези, които а, пътуват, са терористи. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо, ще благодаря на Жерар Депре за много прецизната работа, е, много добре е, свършена работа във връзка с Евродак. А и от бюджетна гледна точка сме установили, че до този момент всъщност е, някои от дейностите се дублират, че не е достатъчна оперативната съвместимост а същевременно съществува потенциал, който не сме изчерпали. Абсолютно необходимо е а, е, да подобрим нещата в това отношение. Естествено, изхождаме от тезата, че не всеки е терорист, но а, е, след като а, е, вече. А, в паспортите на нашите собствени граждани, поне в Германия сме включили биометричните данни. Не разбирам защо трябва да не е, включим биометрични данни и за е, е, кандидатите за обежище, за мигрантите, за търсещите закрила и нерядко сме установявали, че в е, е, случаите, в които е, има вече заловени лица, за които се знае, че са готвили някакъв терористичен акт или извършване на тежко престъпление, а са влезли като мигранти и като кандидати за убежище. Да, първо това и освен това, от гледна точка на данъчните задължения на гражданите, също непрекъснато правим проверки. И когато става дума за пари, значи всичко е позволено. А когато става дума за спасяване на хора и на човешки живот, изведнъж се е, започва с така, защита на правата на човека, там където според мен не е адекватно и неподходящо да се иска е, отмяна на тези е, разпоредби. Така че необходимо е да използваме изцяло всички инструменти, с които разполагаме и е, до голяма степен съм съгласна с докладчика. Е, трябва да видим дали тези четири пръстови отпечатъка действително са достатъчни е, от гледна точка на безопасността, на сигурността. Хубаво е да обсъдим нещата. Трудно ми е да кажа предварително да или не. Ще трябва все пак да се консултираме с специалисти от е, Frontex, както и от е, граничната е, охрана на моята държава, но смятам, че системата Евродак би могла да ни помогне да работим по-ефективно, най-вече при сравняване на данните и свързването с ШИС, за да знаем кой е насрещан и има ли потенциален извършител на някакво престъпление е, има ли е, е, човек, който, да кажем, не си е изпълнил, ако щете, дори и данъчните задължения. Това не означава, че веднага ще му лепнем етикета престъпник. Не, но при положение, че е, дънакоплаците е, се съгласяват с тези проверки и след извършена проверка, ако има нещо наредно, се плащат данъците с задна дата и с съответните наказателни лихви, тогава защо да не събираме данните и а, е, на всички лица, а, без да ги обвиняваме предварително в нищо, защото сред тях само единици са всъщност тези, които действително са злосторници. Така че оперативната съвместимост на отделните бази данни и системите е изключително важна. И а, трябва а, да приведем нещата в съответствие и с така наречения кодекс а, а, по Шенген. А, ще се взимат тези данни и отпечатъци от всеки, който преминава границата, независимо от това дали има виза, дали с неговата страна има безвизов режим. Така че проверките ще се извършват с най-модерните методи, с които можем да си послужим Евродак е чудесна система в това отношение, без, така да се каже, да уличаваме предварително и без сериозни факти и данни за съмнения лицата, но една проверка е абсолютно необходима. Да, е, Жерар Депре предвижда и едно удължаване на срока за онези граждани, които са влезли законно, но не са излезли до края на третия месец. Той предвижда едно удължаване от 15 дни. Може би е, трябва да помислим за срока, защото в някои случаи става дума за е, лица, които, да кажем, е, са кандидатствали за убежище. 15 е, дни действително е разумен срок. Е, не, още в същия ден, в който изтича срока по визата, да веднага да, така да се каже, принудително да извеждаме лицето или да го наказваме, защото понякога един-два дни не стига да уредиш всички формалности. Но на мен ми харесва доклада. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря много сърдечно на колегата Депре за проекто доклада, проекто становището, което ни посочва вярната посока. Това е, е изключително важен текст в подкрепа на казаното от мен сутринта, а именно ние се нуждаем от една стегната и много добре премислена стратегия. Държавите членки действат по различен начин. Известно е, че не само по отношение на тероризма и по отношение на помощите, които се предлагат от страна на държавните органи, не всичко е в ред. И така не става дума за това да обвиним изведнъж всички <laughs> е, граждани на трети страни, които са тук на територията на Европейския съюз. Не, в никакъв случай но трябва да създадем една система от мерки за регистрация, за снимане на отпечатъци, за взимане на биометрични данни, защото по този начин можем да извадим черните овци сред масата от хората, които действително се нуждаят от закрита или, закрила или са влезли по съвсем законен начин в ЕСА. Това може да стане и на е, КПП, е, на е, сухопътната граница, и на летището, и така нататък. Ако всички, които искаха да вземат думата, са се изказали, тогава добачик. Благодаря, господин председател. искам да благодаря на колегите, които се интересуват от, този, от това досие, които се изказаха. Бих искал да изясна някои неща вследствие на техните коментари и по-специално за господин Данано. Евродак не е инструмент за за подсигуряване на сигурността. Няма нищо общо с борбата срещу тероризма. Става дума за инструмент за управление на миграцията в системата Дъблин или в регламента Дъблин е казано, че първата, първата страна, в която влезе един мигрант, трябва да разгледа неговата молба. Но как да се знае коя е първата страна? Просто в в, първата, в, в, в, в първата страна съответният мигрант трябваше да а, бъде подложен на снимане на пръстови отпечатъци, за да се знае, че това е първата страна, в която той е влезал. Второ, цел, целта е било незаконно влезлите мигранти да бъдат идентифицирани, да може да се проследи тяхното движение и да се знае кой е отговорен за завръщането им, репатрирането им към родината им. И още нещо. Евродак не е свързан с ШИС, с системата ШИС, която е се системата за, за сигурност на държавите членки. Това е системата, в която се е, е, включват имената на лицата, които са извършили някакви е, незаконни действия или чието присъствие не е желано на територията на Европейския съюз. Така че това трябва да се вземе предвид. Радвам се също така, че има консенсус по предложението за 15 те дни. Смятам, че това е разумно ам, предложение, когато примерно някое, някое лице бива идентифицирано а, по силата на системата ДАК. Трябва да се включи срок за а, напускане на територията. Ако, примерно, студенти са изпуснали самолета си и а, е, не са могли да, да напуснат територията на дадена страна в дадения срок, ня, няма да ги включим в Евродак. Затова а, просто се включва срок от 15 дни, като краен срок за напускане на територията, без човека да бъде смятан за незаконно пребиваващ. колкото до бройката на госпожа Холмайер. Не неодавнашното предложение на комисията основано на няколко изследвания води до заключва, че четири пръстови отпечатъка и една снимка са абсолютно достатъчни, докато десетте отпечатъка са били необходими в началото на включването на системата Евродък. Същевременно системата за влизане и излизане изисква 4 пръстови отпечатъци, т.е. нека да хармонизираме системите, след като нямаме нужда от 10 отпечатъка. А, и ако смятате, че това не е подходящо, ще попитам комисията, коя система предпочита да въведе за двете. И е, насилственото снимане на отпечатъци, въпрос на господин Денано. Ще, господин Денано, моето изказване ще бъде малко провокиращо. Дали тези, чието отпечатъци ще бъдат снети, ще бъдат по-добре защитени от европейски правила или от правилата, които ще въведе господин Орбан. Защото помислете, е, Европейския съюз и положението такова каквото е в момента. Е, положението е много различно в различните страни. Разбира се, има демократични страни с много висока защита и с много строги правила, но има страни, в които това не е, не е чак толкова а, е, вярно. И още нещо. Още един въпрос на господин Денано, свързан с това, е, лицата, които са под международна закрила, тременно да бъдат включени в е, списъците на Евродак при презаселването. Тук е, просто това е необходимо, за да може да се извършва контрол на последващото движение. Мисля, че господин Денанов внимателно изслуша ваши, вашите обяснения, Комисията има ли нещо да каже? Не, ако не, минаваме към следващата точка. Не, имам. Добър ден. Ана Штрила. Аз работя в Генерална дирекция вътрешни работи ние приветстваме проектостановището, представено от Комисията по бюджета. Смятаме, че всички факти и най-вече предложението на Комисията са добре отразени. Комисията и съвета ще вземат предвид вашите възгледи в момента на започване на преговорите. Колкото до отпечатъците и броя на отпечатъците, това е малко технически въпрос факт, е, че Евродак изис... изисква от на отпечатъци на всички е, пръсти е с цел по-голяма точност. А, е, защото има възможност да речеме е, а, има, има възможност лицето да бъде прехвърлено в друга страна и с цел по-добра оценка на риска сме се спряли на тези а, на тази бройка. Също още повече, че е, снимките пък понякога не са достатъчно точни, ясни, така че с цел по-голяма яснота и прецизност сме се спряли на е, броя 10. В, е, и в момента, в който Евродак е била създадена, в е, държавите членки, нормативната уредба е изисквала снимането на 10 пръстови отпечатъци. Това въжи все още за някои от държавите членки. И също така Необходимо е Евродак да има вътрешна оперативна съвместимост с, с по-големия брой а, пръстови отпечатъци подсигуряваме вътрешно хармонично функциониране на системата Евродак, макар и може би малко да претоварваме от гледна точка на административните изисквания. Сега, господин докладчик, чухте реакциите. 15 февруари 3 часа е крайния срок за внасяне на изменения. На 6 март ще гласуваме ние, а комисията Либе ще гласува на 30 март. А сега минаваме към вторият доклад на господин Депре под номер 16 в нашия дневен ред относно регламент на парламента и съвета относно определянето на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една държава членка от граждани на трета държава или от лице без гражданство. Докладчика има думата. Благодаря, господин председател. Това е доста по-сложен и по-деликатен въпрос. Знаете, че все още регламента Дъблин е в сила, т.е. първата страна, която приема бежанец, трябва да разгледа неговата молба. Но знаете, че Дъблин се прилага по много различен начин в различните държави членки. Знаете в какво положение се намира Гърция, Италия, някои страни са претоварени, така че комисията има намерение да въведе един коригиращ механизъм за преразпределяне на бежанците между различните държави членки е, на Европейския съюз. Става дума за един механизъм за солидарно преразпределение. По принцип този механизъм се задейства в е, момент, в който държава членка, да речеме Гърция, е, е стигнала до 150% от капацитета за приемане който а, може да а, приеме. Т.е. ако се смята, че капацитета на Гърция е 100 хиляди, Гърция стигне до 150 хиляди. Т.е. ако в страните, които а, са най-експозирани на, на, на, на фронтовата линия, има 50% повече бежанци и мигранти, то тогава механизма ще се задвижи. Мога да кажа, че това не е разумен подход, тъй като това означава, че най- страните, които понасят най-голямото бреме, ще продължат да понасят най-голямото бреме. Така че аз смятам, че механизма трябва да се задейства от а, ниво 100%. 100% че след спада на бройката под 100%, държавата членка ще може отново да, да приема бежанци, които все още не са били преразпределени. Защо? Защото ако приемеме правилото 100 вместо 150, прага за задействане ще, ще бъде по-нисък и а, това ще има и последици за бюджета, които ще разгледаме. Второ, пред... комисията предлага всеки път, когато бежанец, мигрант или търсещ международна закрила бъде презаселен в друга страна по силата на механизма солидарност, 500 евро на а, глава на беженеца ще бъдат изплатени на съответната държава, която ще ги изплати на съответния лице на съответното лице. Ако Гърция изпрати а, към Полша или друга страна, Гърция ще получи 500 евро защото много, много, много често страната, която изпраща е тази, която заплаща транспортните разходи. Сега защо 500? А, просто защото така е, така е, така е, така е решено, това е пакет, не някакъв процент и, да, и за да се помогне на така наречените фронтовите държави. Сега смятам, че ако трябва да фиксираме ня някакви суми, това може да бъде 300-200 и че може да се помогне на тези така наречени фронтови държани чрез други механизми, а не чрез фиктирана сумпа. Смятам, че има много по-оперативни форми за помагане, особено след взетите последни решения за Гърция и Италия от този вид помощ. И трето – но предполагам, че всичко това ще бъде обект на много дълги и задълбочени дискусии в нашата комисия. Трето, когато една държава членка, няма да споменавам никого, не желая да участва в схемата за солидарност. Тоест, когато не отка... от... Отка... откаже да вземе стотината а... ам... бежанци, които трябва да приеме. А, комисията казва глоба. 250 хиляди на глава. Добре. Държавата членка може да каже, обаче не мога да плата глобата, тъй като сме в а, а, неблагоприятно финансово положение и така нататък и така нататък. Междувременно течат срокове, лихви а пък а, държавата членка може да се опита да обжалва и така нататък. Така че вместо глоба аз предлагам ав, автоматично изземане или а, удържане. Тоест автоматично удържане от средствата по, по, по фондовете за сближаване, защото ако примерно ако един механизъм е задължителен, вие трябва да е, участвате и да изпълнявате задълженията си по линията на този механизъм. Затова просто и санкцията трябва да, да бъде е, автоматична и е, незабавна. Това е просто едно предложение, което подлагам на а, дискусия. Възможно е да се намери и създаде по-структуритен, по-структуриран и по-устойчив механизъм, но при всички случаи е, ми се струва, че подобен механизъм е много по-ефективен, отколкото е една глоба, тъй като глобата трябва да се заплати, докато тук е, удържането ще стане автоматично, е, няма. Микро. Euh, Тези суми, разбира се, ще бъдат разпределени за помощ в в страните, които участват в схемата за солидарност. Да, наистина тук има един принцип на взаимоспомагателност, казва а, председателя. Трябва да ви напусна. За съжаление, това наистина е много интересен а, дебат и съжалявам, че няма да участвам в него. А, господин Ашвард, може ли, ще поемете ли председателството? Извинете, колеги. Благодаря на докладчика за доклада и вие наистина предлагате едни истински инструменти за една истинска политика, която има за цел въвеждане на ефективност. Благодаря на докладчика. Три заявки за изказване има. Започваме с Патриша Сима. Благодаря на колегата. Аз съм замествам Томаш е, Чеховски, който е докладчик в Сянка, той ме помоли да е, представя неговото мнение, тъй като не е възпрепятстван днес да присъства. Не мога да се съглася с предложените изменения, освен е, тези, които се отнасят до оперативната съвместимост, казва докладчика в Сянка. Предлага се един вид санкция за неизпълняващите задълженията си, свързани с Кохезионния фонд и удържане на 10% от дължимите плащания за дадена страна. Не смятам, че това е разумно предложение. Също време, но когато става дума за коригиращия механизъм, нали, тук се предвижда едно автоматично включване на коригиращия механизъм, когато се достигнат 100%. Е, е, струва ми се, че е, границата действително трябва да бъде 100%, а не 150%, но дали автоматично трябва да се включва този механизъм, това е въпросът, който стои Освен това, при предложенията за намаляване на 500-те евро, предложени от комисията, аз смятам, че те трябва да се запазят. Моника Холмер. Да, очевидно ще се занимаваме доста дълго с Дъблин. Като че ли държавите членки много отдавна не, е, са е, били толкова несъгласни и толкова разединени в мнението си, както когато става дума за Даблин, когато става дума за някакви пари и за разпределяне на пари за предприятия общи и така нататък, сме съгласни. Но е, ето, че тук, когато става дума за поемане на съдължение, не сме съгласни нерешаването на проблема, свързан с Дъблин, е нерешаване на миграционните проблеми. И това означава, че държавите членки ще продължат да са е, в раздор и в разединение. Очевидно, като се съберем е, е, докладчика и докладчиците в сянка, ще трябва да уточним много от предложенията. Това намаляване на сумата от 500 на 300 ми се струва все пак разумно, защото е, стоеността на едно прехвърляне не е чак толкова голяма е, от една страна в друга. Освен това, трябва да говорим съвсем дълго е, и да видим в крайна сметка какви са основанията за е, предложението от 500 и какви са основанията и аргументите за 300. Когато говорим за Дъблин, е, трябва да ви кажа, че е, комисията Конт е, също предлага, когато, е, да кажем, по Дъблин държавата ще не изпълнява задълженията си, да се предвиждат някакви, така да се каже, наказателни лихви под формата на някакво съкръщаване на средствата, като инак по линията на бюджетния контрол би трябвало да се изплатят на държавата член. Не, така, Комисията за бюджетен контрол предвижда също подобни санкции има държави членки, които, да кажем, не ползват е, е, средства от Кохезионния фонд. Означава ли това, че ние няма да ги санкционираме, ако не изпълняват задълженията си? Не. Е, ще трябва в рамките на процедурата за бюджетен контрол да предвидим, така да се каже, взимане на решения, независимо от това дали става дума за Кохезионен фонд, дали става дума за субсидии по линия на е, селското стопанство или някакви други е, дължими е, средства, които трябва да се изплатят на съответната държава член. Но е, нещо трябва да се предвиди. Сега сумата от 250 хиляди не ми е много ясна. Може би комисията ще ни даде някои обяснения за това как изобщо се стига до тия 250 хиляди. За Бавария мога да кажа, че 250 хиляди не стигат. Но също има държави членки, които изобщо не са в състояние да заплатят една такава сума. И е, така, че обръщам се конкретно към комисията изобщо. Как е, изчислихте тази сума от 250 хиляди? От гледна точка на бюджета, това е, е, е естествено е много интересен въпрос. М да ако решим да няма никакви санкции, т.е. да не удържаме на държавата член, която не изпълнява задълженията си от никъде нищо, ми се струва не само неразумно, просто нереалистично. Съжалявам много, но така няма да можем да се разберем. Когато не изпълняваш задълженията си като пълноправен член на Съюза и не участваш в формите на солидарност, които сме договорили, значи ще трябва в крайна сметка да понесеш и последствията. И а, по същия начин стоят нещата и по отношение на тези, които, а, да кажем, не охраняват надлежно границата. Не става дума единствено за а, страните, които са на първа линия. А, Германия в момента е страната с най-много прияти а, бежанци, а, макар че сме вътрешна а, страна. И това не ни попречи, както знаете, да приемем най-големия брой. И от тези, които а, са най, е, така да се каже, засегнати, не са непременно на първа линия и е, на външната граница. Белгия също, е, като съотношение към броя на гражданите, на населението, е приела много повече. Така че Жерар Депре като че ли хвърля камъче във водата. Но мисля, че ще оправим нещата. Трябва да седнем, да помислим как точно трябва да уравновесим предложението, защото в някои случаи предложенията му са добри, в други трябва да се налагат някои промени, в трети случаи ми се страхувам, че ще трябва доста да поработим. И така, НП в, нашите, в документите си предвижда, така да се каже, държавата член да изпълни задълженията си, да покрие контингента от 100%, който и се полага. И едва тогава да се включи автоматичния механизъм. Да, съгласна съм, не 150, 100 е, е достатъчно. Освен това, коригиращият механизъм е, може да бъде и е, спрян когато държавата член не изпълнява задълженията си, тя може да приеме, както се казва, 100%, които се и се полагат, но да не охранява както трябва отсечката от границата и по този начин всъщност да си пуска сама много повече мигранти, отколкото би трябвало. Пак става дума за неизпълнение на задължения. И тук трябва да предвидим нещо. Ян Олбрихт. много интересен и много провокативен момент. Много европейска е темата. Моята страна многократно е споменавана във връзка с механизма за разпределяне на беженците и мигрантите. Да, действително, сумата, така да се каже, почти експлодира и стигна 250 е, хиляди. Е, трябва да получим някакви обяснения, но ми се струва не, нереалистична тази сума, да. И освен това трябва да си дадем сметка, че става дума за макроекономически трансфер, става дума за единния пазар. Е, ние не само даваме, ние и взимаме. Ето това са механизмите, така да се каже, на единния пазар но ще трябва да променим регламента, защото сега действащата правна уредба не предвижда подобни механизми. Ние сме подписали определени договори, определени споразумения, приели сме определени регламенти и така нататък. Сложили сме подписа си пред други документи. Така че сега когато говорим за задължения, трябва да знаем и къде са записани и къде са именно тези, подписани от държавите членки, задължения. Кохезионния фонд в крайна сметка е предназначен за всички е, държави членки на Европейския съюз така че е, вие казвате някои го ползват, други не го ползват, но това е друг въпрос. Е, въпросът е, е колко са нелегалните, е, незаконно влизащите иммигранти от Украина, които отиват до Германия? Не са много. Струва ми се, че действително е изключително важно е, да се помисли за е, финансова солидарност и и за промяна на действащата уредба, но е, е, плащане за това, че не изпълняваш задълженията си или урязване на средствата, които ти се полагат по друга линия, заради неизпълнени задължения е, по линия на е, така, миграционната солидарност е, е много проблематичен момент. Друг е въпрос как точно ще решим проблемите. Най-вероятно ще трябва да ги обсъдим в рамките на многогодишната финансова рамка и дебата по нея. Ще трябва да предвидим някакви по-гъвкави механизми. Но в момента е, това е една много трудна тема, не само за парламента, а и за съвета. Благодаря. Е, да. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Все по-малко и по-малко сме в залата. Тази, а, е, този следобед покрай тази, покрай монографията на на Либе, можехме наистина да, да разбереме все повече и повече как а, функционира системата. В а, Либе се, се провеждат а, дискусии, които имат наистина много големи бюджетни последици, които пък ние трябва да разглеждаме. Сега, а, господин Депре даде причината, поради която а, е, механизма трябва да се задейства на 100%. Той го обясня, аз няма да навлизам подробности, но, но ние предлагаме евентуално да системата, механизма да се задейства при 80%, за да даде възможност да, да има един марш за работа. И аз мисля, че наистина, когато дадена държава не изпълнява своите задължения, е справедливо да бъде санкционирана. Защото, в крайна сметка, не, когато една държава членка не, е прие, не прилага законите, които всички сме приели, тя трябва да бъде санкционирана. Сега, да, възможно е да има по-ефективен начин за превземане и за, за удържане на, на средствата вместо а, е, една глоба, но ми се струва, че предложението, което е направено, е малко, дел, малко деликатно. Не съм, не съм, сега можем да обсъдиме по какъв начин може да се приложи тази санкция, а, е, за да и по какъв начин да се стимулира осъществяването на солидарността, но трябва да поговорим по начина по който да бъде приложен а, този механизъм и какво трябва да бъде предложението някой друг. Комисията в такъв случай. Преди да дам думата, нека първо да благодаря на докладчика. Много, много важен разговор проведохме тук. Нашия докладчик много правилно го каза общ проблем, споделен всички държави членки. Вярно е, имаме разлика в а, риска от възникване такъв проблем, но така или иначе а, основното, важното е да видим какви са нужните ресурси. Така че ми се струва, че важното тук е да имаме солидарност и въпросът, другият въпрос е да има равно третиране на държавите членки и еднакво подсилване на солидарността. Така че сега дам думата на комисията за коментари. Благодаря, господин председател. Аз не съм от Европейската комисия, аз съм само скромен член на, този, на тази комисия. И, а, а, много е трудно да се говори за наказание и така нататък. Това е моето скромно становище. Ние просто не знаем кой ще направи първата стъпка. А... Градим къщи, едва ли не започваме с комина. И просто не знаем кой какво ще реши за останалото. Например, нашата страна приема много хора от, от Украина, украински иммигранти, никой като че ли не се интересува от украинските иммигранти. А, така че е много трудно сега да говоря а, какво ще се прави с държавите чеки, които не искат иммигранти и дали ще ги наказваме или не. Uh, Благодаря за този коментар. А, извинявайте, а, търсех комисията тук, а, но в крайна сметка се обърках. Няма проблем, господин председател. Комисията. Давам ви думата. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. I'm Olivier Sares, head of unit in... in... Uh, благодаря. Аз съм ръководител на отдел в Генерална дирекция бюджет. Да, по Солидарността, да, тези 10%, ще говоря за тях, а пък колегите от Генерална дирекция Хом ще говорят за останалото. От гледна точка на комисията, има няколко въпро... въпросителни, така както го споменаха и някои от депутатите. Например, типа фонд, който ще бъде разискван. Не всички държави са покрити от кохезионните фондове. Може би ще трябва да се предвидят и други структурни фондове, ако това трябва да бъде разяснено. Второ, трябва да търсим връзката между две а, политики нещо, което може би не винаги е било намерено на комисията. Трябва да се търси правната осъществимост на такъв механизъм и също а, имаме въпроси относно бюджетната процедура, защото може да означава, че а, трябва да има ам, разглеждане, съместно съвместно разглеждане от няколко а, дирекции, така че трябва да останем много предпазливи по предложението има също и други забележки по различните точки. Сега ще... Аз съм Иян Антон от а, а, Генерална дирекция вътрешни а, дела. Има непрекъснато въпроси как се изчисляват тези цифри от страна на комисията. Аз бих казала не научно. А, точно, но а, с няколко елемента. Първо, разглеждат се разходите на държавите членки за настаняването на тези бежанци или търсещи убежище. И а, също комисията иска пълно, пълно участие на всички държави членки в механизма за корекции. Това е един вид обесърчаващ елемент. Затова предложихме тази сума. След това трансферът 500 или 300, това е една грубо така общо изчислена сума. Такъв 500 беше избрано като сума, но няма точно научна конкретно изчисление. Разбира се, винаги може да има корекции според реалните разходи. Няколко въпроса относно корек... механизма за корекции. Тези 100% не засягат капацитета на приеме на държавата членка, а равното споделяне. Нека да се опитам да дам пример. Това е много важно в цялата система. Ясно ли? Е? Не, че държавата е напълно затрупана, ако не 50%. Е не. Просто а, това е спрямо справедливото разпределение. Ако отидете до 80 или 90%, това означава, че държавата всъщност прави много по-малко, отколкото би могла. И а, за това комисията предложи 50% и за задействане и за спиране на механизма. И а, също а, правният въпрос за, за, за, за спиране на процеса при недостатъчен контрол на границите. Този елемент беше разгледан със съгласно парламента и на съвета. Трябва да се види обаче правната осъществимост, защото има много клаузи за евентуални процедури по договора, но не намерихме а, за нито една а, мнозинство от две трети, за да се стартира някои от процедурите. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Мерси, господин президент. Благодаря. Господин председател, благодаря на колегите, които участваха в дебата. Искам да кажа, че наистина темата е много деликатна. Искам да кажа на Ян, че ние сме парламента. Знам колко е резервиран съвета, но не ние правим политиката на съвета. На настоящият етап а, това е политиката на парламента, позицията на парламента и всичко ще зависи от отношенията, които ще се развият между парламента и съвета. Всички точки, които засегнахме, е, са подложени, могат да бъдат подложени на дискусия. Дали са 100%, 110, 150. Има и предимства и недостатъци в двата подхода. Що се отнася до разходите за трансфер, за предвижване. Няма обективни критерии, аз нямам, но аргументацията, която ни давате, не е добра, след като всъщност отпускате средствата на държавата, където, която първа посреща. А, ами, а, мисля, че съм. А, мисля, че така трябва да подходим. Относно механизма за санкции, Смятам, че е, правилният израз ще бъде кохезионните фондове. Проблема е следния. Според мен един, една разпоредба, коригираща разпоредба и механизъм за солидарност, това не е изби... избирателно. Държави, всички държави членки, включително и моята, допринасят за съхранването на кохезионните фондове. Така че има един такъв елемент на солидарност. Не отхвърлям а, възможността за конвергенцията и за организацията на пазара, но в финансирането има един елемент на солидарност, който е дискутируем. А, който избягва моята част в солидарността, може да бъде а, наказан по друг начин, може би не по същия начин, 10% казва някой, може да се изчисли по друг начин, да се каже, ще се оттегли кредите за плащане а, според броя на а, а, лицата, които не са приети, умножено по 150 000 и така нататък. Не. Не е така обаче искам да процедирам. Просто имам един механизъм с глоби, защото държавата не би трябвало да има възможността да избегне тази солидарност. Така че това е механизъм, който може да, тъй като има право на обжалване, може да продължи с години. Искаме един механизъм, който да предложи бързо и адекватно решение. Искам просто един такъв механизъм, който да действа ефикасно. И по всички тези точки оставам, оставам готов за дискусия. Но знам също, че това не е а, материя, която за, интересува много комисията Либе те не се интересуват чак толкова малко от финансовите реалности. Ние всъщност трябва да се занимаваме с нея. Благодаря. Благодаря на докладчика. Благодаря за това, че засегнахте и последния, последната тема. Да, има много повече възможности да се е, избира между различни възможности. Т.е. ако не желаеш е, да поемеш е, част от, е, така да се каже, солидарните задължения, тогава имаш възможност да плащаш. Е, и така, срока. Е, 15 феврари. 5 часа, 17 часа, крайен срок за внасяне на изменения, 6 март е, обсъждане тук е, е, в нашата комисия и след това вече сроковете за Либе ще се съобщат по-нататък. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 20. Разни, не виждам желаящи да включат нови теми. И така на 6 март е следващото ни заседание. Благодаря е, на всички за участието и обявявам за